това законодателство, така че всички граждани и страдащите от тези болести и техните близки да имат възможност за едно по-добро, качество на живот. Благодаря. утре ще се проведе гласуването в 12.30. Сега преминаваме към въпроси към комисията. Закъсняваме с 20 минути. Ще направим всичко възможно и с... господин Хан вече е тук. Това е въпрос 14, свързан с използване на европейските средства от господин Ражо Лучан Николеско. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, е, депутати. Е, комисията приветства е, контрола от страна Financial Times, тъй като това е принос към един открит дебат за ефективността и ефикасността на кохезионната политика. Комисията си дава сметка за бавното освояване на средствата в началото на програмния период, но в четвъртото три месече на 2010 година са освоени повече средства чрез фактически разплащания от страна на комисията, отколкото когато и да било до сега. По-голямата част от тези плащания са междинни, т.е. представят възстановяване на вече направени разходи, които са разрешени от държавите членки. И така както се отчита и за предходните програмни периоди. Кохезионната политика се ускорява, т.е. освояването на средствата от държавите членки е на 21% за Кохезионния фонд, 22% за Европейския фонд за регионално развитие и 23% за Европейски социален фонд. Що се отнася до подкрепата за транснационални и големи търговски дружества, комисията си дава сметка, че главната цел на кохезионната политика е економическият растеж и създаването на нови работни места в определени региони и държави членки. Всяка подкрепа за производствените капиталовложения следва да се разглежда именно в този контекст. Насърчаването на заетостта и економическия растеж може да става по множество начини, от създаването на МСП до подкрепата за големите предприятия. Кохезионната политика подкрепя производствените капиталовложения, насочени най-вече към средните и малките предприятия по регламента за Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Комисията подчертава ролята на МСП по време на преговорите за сегашните програмни документи. Ето защо огромното е, мнозинство от производствените капиталовложения и капиталовложенията за развитие се насочват към МСП. Възможни са обаче случаи в съответствие с регламента на съфинансиране в полза на големи стопански дружества, при условие, че това финансиране не противоречи на целите на фондовете и програмите. Общо по, по кохезионната политика са определени около 55 милиарда евро между 2007 и 2013 година само за стопанския сектор. Голяма част от тези средства са за иновациите в МСП. Комисията би искала да подчертае, че транснационалните компании не ползват е, средства по Европейския социален фонд Европейски социален фонд е за хората, за физическите лица, е, за квалификацията, преквалификацията, освояването на знания и умения за трудова заетост. И е, служител на определено предприятие е, може да премине обучението, разбира се, и да премине на работа в друго предприятие. Онова, което е важно, е развитието на човешкия капитал – устойчива заетост, за запазване на заетостта, а не това, в кое предприятие ще бъде заето лицето. От политическа гледна точка, стопанските предприятия не би следвало да получават европейски средства за капиталовложения, които биха довели до закриване на работни места. Нетният ефект от подобно капиталовложение може да бъде нулев или дори отрицателен. И ако едно предприятие в срок от 5 години след като е освоило средства от Европейския съюз бъде закрито, средствата трябва да бъдат върнати. И най-сетне едно нещо, нещо много важно. Има необходимост от усъвършенстване, разбира се, но не бива да подценяваме сериозният положителен ефект на кохезионната политика. Уверявам ви, че комисията не страни от проблемите, а ние и до сега сме предлагали промени, някои от които бяха приети и за напред ще се стремим към усъвършенстване на кохезионната политика. Кохезионната политика ясно е от полза за бедните части на Европейския съюз, но очевидно допринася полза и за целия Европейски съюз. Благодаря, ще се опитам да дам възможност на всички ви. Първо на господин Николеско, след това на господин Руби, след това госпожата Кавичуте, а после ще засегнем следващите въпроси, както е пореда, но нека първо чуем господин Николеско. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря за качеството на информацията, която той представи в своя отговор. Искам обаче да кажа, че когато става дума за такива въпроси, трябва да наблегнем на това какви ще са мерките за бъдеще, за да се избегнат подобни ситуации. И ако мога да си позволя, трябва да си зададем въпроса дали това, което се случва, всъщност не нарушава доверието на европейските граждани в Европейския съюз. Господин Рубих. Господин председател, господин комисарио, искам да благодаря за вашите разяснения, защото те ще положат основията на нашата дискусия. Беше разяснена ситуацията на малките и средни предприятия, защото в крайна сметка две трети от заетостта се дължи на тях и голяма част от данъчните постъпления идват от тях. Вярвате ли, че в бъдеще трябва да се разшири научно-изследователската инфраструктура, що се отнася до тези програми? тази инфраструктура да бъде разширена и доразвита. Госпожа Бринкович. Благодаря ви, господин комисар, за отговора. Въпросът ми е такъв. Структурните фондове, особено социалния, които се изразходват за повишаване на квалификацията и запазването на работните места, са много важни. Но смятате ли, че големите транснационални компании са равнопоставени на малките и средните предприятия. Така на краищата първите, големите, са принуди да са финансират. Не смятате ли, че би могло да се помисли по-големите предприятия да бъдат третирани както са третирани по-малките? Благодаря за въпросите. От една страна, научно-изследователската е, инфраструктура. Когато става въпрос за иновациите, малките и средни предприятия дори и днес получават е, средства от е, Европейския фонд за развитие. За развитие милиарди евро се отпускат именно за насърчаване на иновациите. За периода 2000-2006 година над 30 000 предприятия са се концентрирали върху тази област и ние смятаме, че научно-изследователската инфраструктура е, трябва да заема специално място, като имаме предвид че Научните изследвания ще доведат за е, по-добро развитие на економиката, ще е добре да се финансират и научно-изследователски проекти. Е, проучването на такъв род проекти показва, че те имат устойчиво влияние върху съответния регион. Излиза се извън рамките на този проект, именно осъждават се нови работни места в предприятия, които са доставчици, предприятия, доставчици на части, на продукти, на услуги. Такъв случай с такъв проект има в един регион в Унгария, така че през следващия програмен период ще се постави фокуса върху университетите и ще се проучи какво ще е въздействието в този сектор. Една трета от приложните изследвания се извършват в университетите. И така, В рамките на Европейския социален фонд по принцип се обхващат заетите или не заетите в момента лица, като им се представя възможност за преквалификация, така че да имат по-големи шансове на трудовия пазар. Било то в рамките на предприятието, в което те работят, или ако не работят, извън а, съответното предприятие е, да получат възможност е, да подобрят тяхните способности и квалификации. Мога да ви дам а, един пример а, за работници в Макдоналдс. На тях им беше предложена такава възможност за обучение. Това бяха мерки свързани с преквалификация на работници в Макдоналдс, така че те да могат да ем, увеличат квалификацията си на съответното работно място и обаче тази, тези мерки бяха критикувани, като бяха наричани Mac Jobs. критиката беше възоснова на това, че тези работни места не са високо квалифицирани, но все пак тези места се заемат от студенти, от хора, които в бъдеще могат да използват своите квалификации. Ето, е, в този случай Макдоналдс пое изцяло разходите. Ние смятаме, че ам, Квалифик... Преквалификацията, квалификацията, обучението на служителите е много важно и в тази връзка не смятам, че трябва да се прави а, разлика между това къде работят тези хора. Целта трябва да е а, да се м, прави оценка на съответната квалификация и да се има предвид, че хората, които търсят работа, ще бъдат изправени пред един все по-мобилен трудов пазар. Така че те да не са застрашени от безработица. Въпрос 16, свързан с микрофинансирането. Yes, thank you again. Um... Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, радвам се, че мога да докладвам, че и двете части от механизма за микрофинансиране прогрес вече са в действие. Само три месеца след влизането в сила на съответното решение, комисията изработи окончателен мандат, който да възложи на Европейския инвестиционен фонд за да даде гаранции за макрофинансирането. Миналия месец бе разработен специален инструмент за е, инвестиране и първият микрозаем ще бъде предоставен този месец. Радвам се също така да е, доложа, че Комисията е, успешно привлече допълнителни средства за микропредприемачите в Европа. Европейската инвестиционна банка е, ще участва с още 100 милиона евро. Очакват се и други финансови източници, в резултат от което по механизма е, прогрес ще се стигне до около 500 милиона евро кредитен ресурс, който ще бъде отпускан на безработни, на лица изложени на опасност от социално отхвърляне, социално е, слаби и прочие, които трудно стигат до обичайния кредитен пазар. Териториалното равновесие и а, изнесения подход са основни характеристики на този механизъм и всичко свидетелства, че и двете цели ще бъдат постигнати. През 2011 година в Белгия ще работи институция за микрофинансиране, която ще отпуска фондове, заеми от, от тези средства в Холандия е, също ще заработи такава институция. Освен това, териториално ще се постигне баланс около 40% е, в Западна Европа, около 60% в Централна и Източна Европа. Добре известно е, че микрофинансирането е най-ефикасно, ако е, кредитополучателят бъде съпровождан при освояването на средствата с е, консултантска и друга експертна помощ. И е, комисията насърчава съответните органи и организации от държавите членки да направят необходимото. За текущия програмен период държавите членки са отделили повече от 2,7 милиона евро за насърчаване на милиарда, извинете, за насърчаване на предприемачеството. Освен това, може да се помисли по субсидиране на ликвените проценти. Дали това да става през схемата за микрофинансиране е по преценка на държавите членки. До сега само Литва е заявила желанието си да получи достъп до прогрес за тези цели. Доставчиците на микрофинансиране, които са най-близо до евентуалните кредитополучатели, ще предоставят обратна информация ще разпространяват широко информация за наличните кредити, ще привлекат и неправителствени организации за това. И не на последно място, кампанията Младеща в движение ще обърне особено внимание на възможностите за младежи от различни социални прослойки е, да получат достъп до финансиране за нови предприятия. Благодаря, господин Валчидес след това, не, не сега, господин Бълчидис, не, казва председателят, след това ще се захванем с вашия въпрос. Не, аз по този въпрос бих искал. Ага. Добре, извиняйте, понеже трима, вече три допълнителни въпроса са записани по този, госпожа Гънц, господин Земпл и госпожа Тикао. Преди вие да поискате, съжалявам, не мога да ви дам възможност, така или иначе, вие следва ще развиете основен въпрос. Госпожа Гюнс. Благодаря, господин председател. С удоволствие чух доклада на комисаря преди е, няколко месеца. Получихме информация за около 200 милиона евро, които бяха на разположение. Първоначално се очакваше да са на разположение 500 милиона евро. Как така а, намерихте допълнителни ресурси? Това е много важен въпрос, защото тази програма е важна за облегчаване на последиците от кризата. Другият въпрос е от Европейския социален фонд – могат ли да се получат субсидии за обучение или менторство? Това фигурираше в първоначалното предложение, но някак си изглежда пренебрегнат. Важното е всичко това да достигне до най-уязвимите. Благодаря много, господин комисар. Искам да ви благодаря за вашия доклад. Напълно съм съгласен, че инструментът, който обсъждаме днес, е от много голямо значение. Трябва обаче да отговорим и на следния въпрос. Кои са страните, които използват инструментите за микрофинансиране? Това, което ме обезпокои във вашето изказване, е, че се налага да се направи така, че е, да се разпределят тези средства е, равноправно и е, географски. Госпожа Цикал, господин комисар, вярно е, че младите са най-силно засегнати от економическата и финансова криза, но нека да не забравяме и хората над 40 години, които си търсят работа. 60% казахте от средствата по този инструмент ще бъдат насочени към централни, но и източноевропейските държави. Какви са пречките пред прилагането на този инструмент в тези части на Европа? Господин комисар. Благодаря. Благодаря за проявени от вас интерес. Да, микрофинансирането е един важен въпрос, който, с който се занимават няколко генерални дирекции. Също и в областта на регионалната политика ние се занимаваме с въпрос свързан с лихвените проценти. Да, има държави членки, които така да се каже като условие а, поставят една горна граница, която е в рамките на 8 между 9,5%. Трябва да имаме предвид, че тази тема беше обсъдена и по време на подготвителните работи. Трябва да вземем предвид и разходите за възнаграждения които също а, представляват една голяма част от а, общия дял на разходите. Относно втория въпрос, мога да, да кажа, че инструментът а, Жасмин трябва да служи за предоставяне на микрофинансиране, да се подготви финансирането, да се подготвят посредниците, които се занимават с това микрофинансиране. 15 служби в 15 държи, държави ще бъдат подготвени. 11 държави вземат централ, 11 държави в Централна и Източна Европа и в Западна Европа. Не мога да ви изредя всички държави членки на ИЗУС, но това са основно новите държави членки, които са обхванати от този инструмент и през следващите години а, още 20 посредници ще бъдат обхванати и подготвени а, за изпълнението на инструмента Жасмин. Не мога да ви дам отговори на изуст. Ще ви предоставя писмени отговори, където ще бъдат дадени отговори на въпроса свързан с условията, при които се получава такъв тип финансиране. Тези, които са потенциални бенефициенти са онези, които изпълняват съответните условия, но има и такива, които а, не се осмелява да се занимават с всичките тези бюрократични процедури. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисарио. Сега преминаваме към въпрос 15 на господин Балчетис. Комисарят Таяни ще отговори, когато се подготви. benvenuto. Signor Presidente, onorevoli. Господин председател, госпожи и господа, Европейският туристически отрасъл, както и много други економически отрасли, е принуден да се справя с растящото предизвикателство на глобализацията. И това е предизвикателство, което комисарят вече е подчертавал нееднократно, особено в своето съобщение промишлена политика в епохата на глобализацията. Освен това, миналата година комисията излезе със съобщение за туризма в духа на Лисабонския договор – за укрепване конкурентоспособността на този отрасъл. Така че туризмът наистина да стане един съвремен, един модерен, конкурентоспособен и отговорен економически отрасъл. Благоприятните условия за едноличните търговци и малките и средни предприятия са част от тази схема. Е, за да бъдат предоставени такива благоприятни условия, първо обаче трябва да се насърчава конкурентоспособността на туризма в Европейския съюз, второ е, да се насърчава развитието на устойчив и отговорен за качеството туризъм и на трето място да се укрепи облика, представата за Европа като един набор от е, туристически дестинации с устойчиво качество. И разбира се, по-нататък следва да получи всички налични финансови инструменти, с които разполага Съюзът за насърчаването на туризма. конкретните е, мерки е, за иновациите в туризма, за повишаване на качеството в туризма и е, на професионалната квалификация на работещите в туризма ще бъдат предприеманите. Първа, ние вече не може да гледаме на туризма като на отрасъл на нискоквалифицираните семейни е, е, фирми. Трябва да помислим за един по-конкурентоспособен, по-модерен туризъм. Нека ви дам няколко примера е, на професионална квалификация, като схеми за професионална квалификация, които обмисляме, така че да се приспособят предприятията към изискванията на информационните технологии. И между другото всички тези предложения ще фигурират в съобщението на комисията. което е, е обект на разискване в парламента. Тази вечер тук е и е, докладчикът, но и други е, програми на комисията. Рамковата програма за конкурентоспособност, Леонардо, Еразъм за младежи, Европейски социален фонд и прочие и прочие. Ще влязат в работа тук, както и намеренията ни да развиваме е, една е, широка, богата гама туристически продукти. Не бива да забравяме също така, че малките и средни предприятия могат да ползват и, и други така наречени е, хоризонтални източници на финансиране. Да, да вземем, например, Жереми, една обща инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за подобряване на достъпа на МСП до финансиране с рисков капитал и чрез заеми и рискови и за, кредитни гаранции. И най-сетне малките и средни предприятия в туризма имат пълно право на достъп до мерките, за подобряване на условията за работа на МСП поначало в економиката и парламентът ще получи актуализираните текстове по тези мерки през едните няколко седмици. В това число е, закона за малките предприятия, Знаем, разбира се, че малките и средни предприятия в туризма разполагат с огромен потенциал за развитие и то в отрасъл, както казах, който самият предстои да се развива динамично през следващите години. И Европейската комисия се надява да, да даде своя принос към усилията, които регионите и държавите членки вече полагат и то с не лош резултат. Уверявам уважаемия депутат, задал е, въпроса, че е, комисията и аз лично е, съм привързан към добруването на малките и средни предприятия, облеченото им финансиране в един общ контекст на намеренията ни туризма да се превърне в крайгален камък на нашето промишлено-економическо развитие. Гос... Благодаря на господин Бълчитис. Явно стана някаква грешка. Първо господин Бълчитис, след това вие и след това госпожа Тикао. Е. Благодаря, господин комисар. А, господин председател. Господин комисар, искам да ви благодаря за подробния отговор. Всички събрани тук тази вечер, се надява, че вашите оценки за бъдещото развитие на туризма действително ще станат действи... действителност. Това е много важен отрасъл и за инвеститорите. Знаете, че туризма е различно развит в различните части на Европейския съюз по обективни и субективни причини. Има стратегия за Балтийско море. Привлекателността на региона на Балтийско море е една от важните стратегически цели. Какво е било постигнато в тази връзка през последните години? Благодаря. Ето вече е мой ред да се изкажа. Извинявам се, господин председател, че се обърках. Благодаря на господин Балчити за зададени от него въпрос, който създаде възможност да обсъдим една тема, която ще е важна за днес през следващите няколко месеца във връзка с доклада, който аз изготвям. Искам да благодаря на комисарята Яни за силната инициатива в тази връзка в съобщението на комисията от юни, стратегията за Европа до 2020 година, и съобщението от преди два месеца. Искам да подчертая, че тук е много важна конкурентоспособността, иновациите и обучението. Що се отнася до финансирането, средствата, които са на разположение, трябва да са е, по-лесно достъпни. Ни приключвам, господин председател. Трябва да подчертаем, че има 14 милиона изобретения е, за туризма. Госпожа Цикао има опит, тя знае това. Госпожа Цикао, благодаря господин председател, господин комисар. Има страни, в които се използват регионалните програми за конкурентоспособност и иновации. Сред тях са Великобритания и Гърция. Те използват и оперативните програми за регионално развитие. Искам да ви попитам, Възнамерявате ли да създадете европейска рамка за, да подобрява, за подобряване на участието на малките и средни предприятия, които имат желание е, да се възползват от европейските средства за туризма? Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Балчитис е, за това, че ми даде възможност да говоря по една тема, която за мен е много важна. Една от е, любимите ми теми сред темите, за които отговарям в комисията туризма и промишлеността са едни от нещата, с които се занимавам. И във връзка с туризма е, има инициативи, по които работим още от самото начало на работата на тази комисия. И това е свързано с въпроса на господин Фиданца. Преди Лисабонския договор е, не разполагахме с е, необходимите средства, за да се действа по въпроса за туризма. Разбира се, имахме Калипсо, имаше и регионални инициативи в Испания. Всичко това беше добро, но ако правилно съм разбрал господин Фиданцев, доклада, който той ще изготви, ще има подкрепа в следващите финансови перспективи и да се увеличат средствата за политиката в областта на туризма, нещо, което може да е обвързано с следващата рамкова програма. Проблемът обаче какво може да се прави, когато няма на разположение все още достатъчно средства. Разбира се, ще действаме решително. Вече има много инициативи. Бългийското председателство организира едно голямо събитие в тази връзка. Унгарското председателство възнамерява също да организира важно мероприятие, нещо, което обсъждахме преди няколко месеца в Будапеща. Радвам се също и е за това, че господин Бълчилис повдигна въпроса за туризма при Балтийските държави, край Балтийско море като цяло. Туризма не е въпрос, който засяга само средиземноморските държави. Франция, Испания, Гърция, Малта, Италия. Не, е, той е важен за всички страни от Европа и край Балтийско море и онези от централната част на Европа. Насякъде има потенциал. Що се отнася до Балтийско море, един от въпросите, засегнат в текста, добрен на 30 юни миналата година, е новата средна класа в Русия. Това са милиони души. И всички те сега искат да пътуват искат да пътуват в чужбина. Разбира се, има проблеми с визите, така както има подобни проблеми и с Китай. Но желанието на Европейската комисия и на министрите на туризма е този проблем да се разреши. И по отношение на потенциала на туризма от Русия, и по отношение на туризма от Китай. За да може по-лесно пътуващите е да имат достъп до нашите страни. Защото можем да очакваме много пътувания в Европа от страна на новата руска средна класа. Така че това а, са едни от основните въпроси, по които се занимаваме във връзка с туризъм и се радвам, че министрите на, на държавите членки са ангажирани с този въпрос. Наскоро се срещнах с новия министр, който отговаря за туризма в Великобритания и той е готов да подкрепя новите политики в тази област. Това въжи и за Франция. Трябва да говорим и за местата на влизане на туристите и комисария Василио и привлекателните е, моменти за туристите и комисаря Василио не случайно спомена, че Олимпийските игри могат да са а, е, такъв фактор. А, е, важно е във всяка страна да има точка, в която да могат да пристигат туристите и след това да могат да отпътуват до друга европейска страна. Благодаря ви, господин Бочити, за този въпрос. Е, благодаря за вниманието към тази тема и е, е, за усилията за бъдещото развитие на туризма и бюджета за него. Председателят, благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към въпросите към госпожа Василия. Първия въпрос е зададен от госпожа Блинкеви. Чуйте. Въпрос 17. Инициативи и програми за модернизиране на висшето образование. Имате думата, госпожо комисар. Благодаря, господин председател. Образованието, висшето образование е един от основните фактори, които дават по-добро бъдеще на младите хори. Искам да кажа, че Безработицата е по-голяма сред хората с висше образование, отколкото сред хората с средно образование. Този размер е 40%. Трябва ам, да се направи така, че съдат работни места, които да отговарят на квалификациите на съответните кадри. Комисията работи с държавите членки, за да определи ключовите способности, от които имат нужда младите хора и които трябва да бъдат преподавани в училище. Те имат нужда от способности и квалификации, за да могат да имат успех в този глобализиран свят. Много ще имат нужда от познания по различни езици, за различни култури. Ние се опитваме да променим света по начин, по който не можем да си представим. Така че трябва те да имат възможност да, да учат, да създават иновации. Младите хора а, са изправени пред редица избори, отнасящи се до тяхното образование. Те трябва да имат възможност да взимат информиран избор. Това изисква да разполагат с повече информация за обучението, за образованието и да си създадат една ясна картина за възможностите за тяхното професионално развитие. Трябва да има такива служби, които да предоставят консултация за кариерното развитие развитие. Относно висшето образование, комисията ем, създаде една инициатива, която се нарича Младеща в движение в рамките на стратегията до 2020 година, така че тази инициатива да откликне на потребностите на младите хора. По-късно през тази година комисията планира да представи ново съобщение, свързано с модернизирането на висшето образование. Ние искаме а, висшето образование да отговаря на нуждите на обществото, основаващо се на знанието ние ще определим основните предизвикателства за бъдещето и ще дадем нашият отговор. Като част от тези усилия, комисията ще засили Европейската платформа за диалог между университетите и бизнеса, за да се даде по-голяма възможност на студентите да намират работа след завършване на тяхното образование. В един глобален а, свят е нужно да има прозрачност в а, институциите, които предоставят висше, а, висше образование. Обаче съществуващите мерки, съществуващите стратегии не дават ясен поглед върху постиженията на отделните университети. Трябва да има една система, която да отразява различията между университетите в образователната система. Комисията създаде една програма за нови работни места и нови способности, в това число и инициативата, свързана с младеща в движение. Младите хора а, трябва да имат повече възможности да намират а, работа и трябва да разполагат с повече а, способности и квалификации за тази цел. Трябва да се направи преглед на а, тези нови способности и ще има възможност да се а, направи едно предвиждане на изискванията, които ще имат бъдещите работодатели и способните, с които ще трябва да разполагат дипломиралите се студенти. Хората трябва да бъдат обучавани, образовани по такъв начин, че да имат по-големи шансове да си намират работа в едно общество, основано на знанието. Има редица програми, като Еразъм, които могат да помогнат на младите хора да подоб... подобрят техните шансове за намиране на а, високо квалифицирана работа. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря. 30 секунди за всеки оратор. Госпожа Линкачуте. Jūsų išties išsamų atsakymą, tačiau noriu dar užduoti papildomą klausimą. Благодаря, господин, госпожо комисар, за изчерпателния отговор, но аз имам един допълнителен въпрос. Европейският съюз следва да гарантира правото на качествено образование за всички граждани. Обаче знаем, има големи разлики между висшите образователни системи на различните държави членки, тяхната себестойност, финансирането на висшето образование, лихвените проценти по студентските заеми, в някои случаи крайно непривлекателни, отблъскващи евентуалните кредитополучатели не само от кредитната система, а и от самото висше образование. Оттам пък се стига до изтичане на сиво вещество е, през граница и така нататък. Е, смята ли е, комисията да поработи по финансирането на висшето образование по линия на студентските заеми? Следващия допълв... допълващ въпрос. Смятате ли да увеличите финансовите средства за финансиране контактите между младежи, обмена в Европа. През последните години средствата за Еразъм и други подобни програми се запазват без изменение на доста ниско равнище. Следващ допълваш въпрос. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, вярно е, че този въпрос попада в периметъра на субсидиарността, но пък държавите членки получават средства от Европейския съюз, за да модернизират учебните си програми. Позволете ми да ви напомня, че третата рамка за подкрепа предоставя такива средства. И все пак, е, е, е, госпожа комисарката, има ли статистически данни за ефикасното позатворяване на тези средства и бъдещите бюджетни задели? Първо, по въпроса за разликите между вузовете. Вярно е, има такива разлики. Ето защо се стремим към прозрачност. Ето защо е, довършваме на последните етапи на едно предварително проучване СМЕ, възоснова на което ще изработим система за класиране на висшите учебни заведения, това число хоризонтално, е, териториално, т.е. Е, ще огледаме стандартите, които следва висшето образование във всяка от страните, така че край на краища студентите да гласуват с краката си. Що се отнася до таксите? Съгласна съм с вас. Е, е, високите такси трябва да се финансират с едни коректни по отношение на кредитополучателя е, студентски кредити. Разбира се, това е прерогатива на държавите членки. Не можем да и се месим, но нещо по което всички економисти са на едно мнение е, че капиталовложенията в образованието имат дългосрочен положителен ефект, растеж и заедост. И аз непрекъсно призовавам държавите членки да не орязват бюджетните средства и поначало капиталовложенията в образованието. Нещо повече, аз съм съгласен с уважаемия депутат, който повдигна въпроса за недостига на безвъзмезни средства за студентска мобилност, в това число в рамките на програмата Еразъм. Ето защо ни работим и се надявам до месец-два да излезе изследване, което сме поръчали на London School of Economics. Възоснова на резултатите от това е, проучване, ние заедно с Европейската инвестиционна банка ще помислим за създаването на европейски студентски заем, европейски студентски заем за мобилност. И това ще даде възможност, сигурна съм, на всички студенти, независимо от е, материалното им положение, е, да се възползват от е, тези, тези отлични карти за студентска мобилност. На въпроса на господин Папа Николаус, той а, е, говори за структурните фондове, фондовете за развитие, възоснова на които държавите могат да доразвиват образователната си инфраструктура. На съжаление обаче аз не отговарям за структурните фондове е, но ще попитам комисаря Хан, който отговаря за тях, дали има вече някакви данни за ефекта от е, освояването на тези средства от държавите членки ще ви предам неговия отговор. Благодаря. Сега въпросът на госпожа Морконайте Миколениене, 18-ти въпрос. Резултати или успеваемост на учащите се в държавите членки на ЕС. Thank you, President. Um, благодаря, господин председател. Всяка държава членка има право да реши как да организира своята образователна система. Това е във връзка с член 165 е, от договора за функционирането на Европейския съюз. Все пак обаче комисията трябва да работи заедно с държавите членки, за да осигури обмен е, на студенти и на добра практика. И както казано в е, стратегията за 2020 година, много важно е, е за бъдещето на Европа като едно общество на познанията да се реформират е, образователните системи, така че да са едни от най-добрите света. Последното изследване ПИЗА на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, публикувано през септември 2010 година, показва, че има големи разлики между държавите членки. В някои от образователните системи има значителен напредък, но като цяло има още много за вършене. Резултатите от това проучване дават много информация и на комисията и на държавите членки. Европейските показатели, прияти от съвета през май 2009 година, има за цел да се постигнат адекватни нива в областта на четенето, математиката и науките, като зле представящите се ученици под 15 е, години е, да спаднат под 15% от учениците до 2020 година. Целта е да се действа, защото първоначално е, техният брой се увеличи от 20% на 21%, от 21 на 22%, но през 2009 година, слава Богу, е, спадна до 20%. Все пак е, тези 17%, които бяха първоначалната цел, не бе постигната. Що се отнася до математиката и науките, зле справящите се ученици спаднаха, като по-голям е постигната напредък, по-голям напредък е постигнат в областта на науките. Европейския съюз се движи добре към, по отношение на целта за 2020 година. Що се отнася до трите е, дисциплини е, е, в 22 та страни, за които имаме информация, 22% 2006 година са се справили зле, но от 2009 година техният дял е паднал до 19,6%. Така че виждате, че средно статистически в Европейския съюз напредък има. Комисията анализира доку... резултатите от проучването ПИЗА и публикува св... своите коментари, ще публикува своите коментари през е, ноември 2011 година. Като ще призове държавите членки да се занимават с следните области е, изграждане на учебните програми, мотивация за учене в областта на математик, математиката, науката, и технологиите и използване на образованието така, че да се насърчи самостоятелността и мотивацията на учениците, равнопоставеност между половете, проучване на връзката между семействата, характеристиките на семейната и социална среда на учениците и тяхното справяне в училище и други. Комисията при за, за създаването на група на високо равнище за грамотността. Група, която възнамерявам да открие на 21 февруари. Така държавите членки ще могат да подобрят резултатите, постигани в техните стратегии за обучение през целия живот. През в средата на 2012 година ще се публикуват резултатите. Работната група за математиката, науката и технологията вече е създадена с национални експерти и специалисти по политиката. Целта е да се обменят добри практики и тази тематична работна група да разпространява мерки в областта на тази политика за справяне с зле с лошото, е, с лошите резултати в училище. Също така във връзка с е, програмата Comenius се занимаваме и с други приоритети, а именно увеличение за мотива... на мотивацията за занимаване с наука и математика и подобряване на грамотността. Благодаря, госпожа Морконайте не има думата за 30 секунди. Аз наречу поклаусти, е, галбут... Е, Благодаря ви, господин, госпожа комисар, извинете за дадения от вас отговор. Бих искал да ви попитам, вероятно разполагате с някои данни за някои страни, в които успеваемостта на е, учащите се е твърде ниска. И ако да, по какви причини? финансови и структурни. И още нещо. Говорим за основното образование. т.е. Е, проведеното изследване е насочило вниманието към е, следващите образователни степени. Какво ще кажете за основното? Председателят моли госпожа комисарката да е, бъде кратка, понеже не остава време. Ще ви предоставя всички подробни данни за държавите членки, с които разполагаме. Не сме ги анализирали. Е, не ни е работа да питаме защо успеваемостта в някои държави членки е по-слаба, от, отколкото в други. Но, но ние обменяме. Това е, това е работата Ние и много съм удовлетворена от това, че някои страни заимствали чуждестранния положителен опит от 2006 година насам отчитат много добър напредък по повечето от тези показатели. Що се отнася до началната и основната степен на, на образованието, все още нямаме аналогично изследване на, на ПИЗа. Просто, просто няма. Какво да ви кажа? Благодаря ви за това, че бях така кратка, госпожо комисар. Въпроси адресирани до госпожа Крус. Така, много, много закъсняваме. Да започнем с господин Папа Николао. След това господин Посълт и господин Хигинс ще зададат въпрос на господин Калас. Извинявам се на другите колеги, че не ги упоменавам и прочем няма да им дам възможност да е, развият въпроса си. И така, 19-ти въпрос. Моля за пределна краткост, колеги, госпожа комисар. Mrs. Cruz, you have the floor. Thank you, Mr. President. Uh, the Commission's communication on Europe 2020 uh, and its communication on the digital agenda. Uh, съобщението на Европейската комисия, свързано с uh, цифровия дневен ред, цели да гарантира интернет достъп на всички европейски граждани и до 2020 година да осигури бързо скоростен широколентов достъп над 30 мегабайта в секунда и това число на 40% от населението скорост от над 100 мегабайта в секунда. Широколентовите мрежи са насочени главно върху а, гъстонаселените територии. Това има негативно въздействие върху образователните системи и интегрирането на а, технологиите в системите за образование и развитие. 67% от училищата имат достъп до интернет, чрез широколентови връзки и е, има разлика между гъсто населени и рядко населени места 73,7% и 60,6%. Европейската комисия а, прие един пакет свързан с широколентовите мрежи. Това са рамки, в които трябва да се развиват регионалните политики, така че да постигнат целите. Тези политики трябва да намалят разходите при изграждането на широколентовите мрежи. Трябва да има правилно планиране и координация и намаляване на административната тежест. Комисията иска да увеличи достъпа в селските райони. 2,3 милиарда евро до 2007 ще и 2013 ще бъдат използвани за тази цел. Съобщението на комисията, свързани с плана за економическо възстановяване, дава възможност за отпускане на 260 60 милиона евро, които да се използват за изграждането на широколентовите мрежи. Също така се предвижат средства и от фондовете за регионално развитие. Ще се а, приложат мерки, които да привлекат капитал и от частни инвеститори за изграждането на широколентовите мрежи. 2011 се очаква предложението на Европейската инвестиционна банка. Ние предлагаме а, да се а, увеличи интернет грамотността и интернет уменията през следващите години. Образованието, както знаете, е много важно за развитието на цифровите компетенции и ние сме съгласни, че без съответните инвестиции някои региони могат да останат извън рамките на тези мрежи. 67% от училищата имат достъп до широколентови връзки между като има като има, разбира се, разлики между регионите, които са гъстонаселени и тези, които са рядко населени. Благодаря ви. ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για την πολύ διεξοδική. Господин Папа Николао, благодаря госпожо комисар, благодаря за подробния отговор. Искам да допълня казаното искам да спомена стратегията Европа 2020. Целта е да има единен дигитален пазар за домакинствата и фирмите, да има равни възможности за достъп и за развитие, но и вие самата в е, изслушванията и в срещите с компетентната комисии, вие бяхте в комисията за образование, казахте, че през следващите 5 години ще ни трябват близо 500 хиляди нови работни места в тази области, ако си спомням на правилно цифрата. Искам да разбера, вземат ли се всички е, необходими мерки, за да може създаването на тези работни места да се разпредели справедливо, без да се изключват географски отдалечените райони? Господин председател, отговорът ми е да. Отлично, каза председателят. Благодаря. Преминаваме към въпроса на господин Ейлвард за горещата линия за деца, които са в неизвестност. Имате думата, госпожо комисар. Uh, the Commission shares uh, the honorable Комисията е съгласна с изказаното от уважаемия депутат становище за това, че приложението на линията, гореща линия за деца, които са в неизвестност, 116.000, е, е, има нужда да бъде ускорена. Тук говоря за член 27а от Директивата за универсалните услуги, в която се изисква в държавите членки да се направи всичко възможно, за да може гражданите да имат достъп до услуги от тип гореща линия за деца, които са в неизвестност. В тази връзка комисията внимателно наблюдава дейността на държавите членки и им помага в усилията по транспониране на това изискване в националното законодателство, което трябва да завърши през май 2011 година. На 17 ноември миналата година комисията прие съобщение, наречено 116.000, гореща линия за деца в неизвестност, като целта е да се призоват отново държавите членки да обърнат специално внимание е, на приложението на това изискване и да се предостави практическа помощ на всички държави членки, за да се обменят е, добрите е, да се обмени е, добрата практика и да е, се види как най-добре да се организират и разходите в връзка с тази гореща линия. Трябва да се създадат общи минимални стандарти, за да може да има високо качествена услуга в целия Европейски съюз, така че и децата, и родителите да могат да разчитат на една и съ... едно и също качество на помощ, независимо от това къде се намират. Този въпрос се координира от колегата ми, госпожа Рединг. Госпожо Елвард, имате думата... Господин Елвард, има думата за допълваш въпрос. Госпожо комисара, в миналото вие твърдяхте, че липсата на информация е пречка пред прилагането на тази мярка и през създаването на горещата линия, какви мерки предприела комисията, за да се преодолеят тези пречки и какви са възможностите за държавите членки, които финансират тази гореща линия, да направят така, че тя действително да действа в целия Европейски съюз. Госпожо комисар, да, разбира се, опитваме се да направим всичко възможно за тази гореща линия и съм съгласна с това, което вие казахте. Разходите са един от проблемите. Самата гореща линия не е проблема, а проблема са последващите действия. А, защото просто една гореща линия не е, не е достатъчно. Въпросът е какво Какви действия могат да се предприемат незабавно след това? Така че работим и държавите членки по приложението на това изискване е, в е, националното право, но също времено си даваме сметка, че особено като се има предвид сегашното положение и финансовата криза, е още по-трудно за държавите членки да намерят средства за финансиране на последващата дейност във връзка с горещата линия. Има организации, които са получили средства от Европейския съюз за някои проекти, но финансирането от Европейския съюз няма за цел да покрие пълните разходи, просто а, има за цел да даде малко помощ, да, за да се разработят услугите. А, 116 16.000 чрез конкретни проекти. И във връзка с тези проекти националните правителства трябва да намерят средства от националните бюджети, от корпоративна социална отговорност и от частни дарения. Така че в крайна сметка да можем да постигнем това, което всички бихме искали. Благодаря, госпожо Елвард. Е, благодаря и за ангажимента на госпожа Рединг. А сега преминаваме към въпросите към господин Калас. Първият от господин Посълт за железопътната мрежа в Алпите. Ще изчакаме господин Калас да вземе мястото си и веднага получава думата, а след това ще дойде въпрос на господин Хигинс и това ще е последния въпрос за тази вечер. Господин Калас, имате думата. Господин председател, колеги, е, прекосяването на Алпите е сериозна работа. На този етап е, не е, е чак толкова трудно, но във всеки случай много трябва да се направи. Независимо от недостига на финансиране, прокарването на железния път, за който говорим, е факт, т.е. работи се, близо 1 милиард е, евро е, е бюджетът. На 19 ноември 2010 година австрийската, австрийско-италианската междуправителствена е, комисия заседава. Беше постигнат значителен напредък. Постигна се съгласие за обща себестоеност 8 милиарда евро Австрия утвърди оптимизиран работен план, благодарение на който подготвителната работа ще може да започне през 2011 година. Италианското правителство даде зелена светлина, гарантирайки финансирането през целия строителен период. По-нататък е, Италия даде разрешение за начална работа по Южната ОС. И накрая, през граничните връзки между Австрия и Германия, първоначалният крайен срок до 2012 година най-късно няма да бъде спазен. От германска страна работата няма да започне преди 2012 и се очаква да продължи около 3 години, но през ноември 2010 година Германия публикува своята инвестиционна оценка, в която се включва и железопътната връзка между Мюнхен и австрийската граница. Т.е. такава връзка вече има, но ще стане двупосочен пътя и електрифициран от край до край. По-нататък меморандума за разбирателство между Германия и Австрия предвижда по-нататъчна работа по, тази, по това направление. Господин Посъл. Благодаря за добрия отговор, но втората част от въпроса не е отговорен. Кога ще бъде а, изграден пътя от Мюнхен, Милдол, Фрайласунг, Залцбург? Това е част от а, една магистрала и това е важно, за да а, бъде намалено движението по пътя Бренер. Важно е да бъде изграден пътя Мюних, Мюрдор, Фрайласинг, Залцбург. Искам да ви помоля да отговорите дали смятате, че е възможно в следващите финансови перспективи да бъдат превидени средства за изграждането на този проект, на този път, защото това е един международен проект. Благодаря, господин председателя. Господин комисарио, тук съм. Това, което се случва в Алпите е много добре, но в Гърция положението е такова, че правителството въведе економии, съкръщения и така, че Гърция ще бъде отделена от тази мрежа. Казва се, че а, гръцките железници имат много големи дългове, но каква е вашата оценка? Защото в а, Германия се предвижат допълнителни а, съкръщения в областта на железниците. Благодаря ви. Гърция. Uh, will, will, will... Благодаря ви. За Гърция не мога да отговоря, понеже нямам подробна информация. Не съм осведомен за тези неблагополучия, но за връзката между Германия и Австрия, проект 17 по списъка на приоритетните проекти. И какво мога да кажа? Проекта върви. Началните работи започнаха през 2007 година. Част от тях са е, завършени на 19 април 2010 година. Е, един нов е, двупосочен железопътен мост в строеж. Германския план за економическо оживление го финансира 12 милиона евро, така че нещата върват и според нас това не е повод за особена загриженост по-настоящем. Благодаря. Благодаря. И последния въпрос за тази вечер от господин Хигинс. Изпращане на текстови съобщения по време на шофиране път на безопасност. Господин председател, комисарят отново. Уважаеми е, депутати, комисията споделя мнението на уважаеми господин Хигис, че изпращането на текстови съобщения по време на шофиране, както и други странични дейности по време на шофиране, нещо е изключително опасно. През 2009 година комисията излезе с доклад по е, ползването на мобилни телефони при шофиране. Докладът е публикуван на страницата в интернет Европа път на безопасност. Знаем обаче статистиката. Злополуките в резултат от ползването на мобилни телефони продължават. Всички държави членки имат законодателство, което явно или не забранява това поведение, в това число изпращането на тектови съобщения, без е, изрично да се говори за мобилни телефони. Общо взето се казва, че е, водачът е, трябва да може изцяло да съсредоточи вниманието си върху шофирането. И при това комисията не възнамерява да въведе допълнителен слой общо европейско законодателство за забраняване на, на това поведение, на тази практика на изпращане текстови съобщения и е, търсене в интернет е, по време на шофиране. Оставаме с надеждата държавите членки да се справят добре с този проблем. Благодаря. Благодаря. Господин Хигинс има думата и след това господин Кели. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисар за неговия отговор. Много е важно обаче държавите да си сътрудничат да постигнат съгласие. Необходимо е да се намали броя на смъртните случаи на пътя, броя на сериозните злополуки. Едно от новите технологични решения по-настоящем, които е, водят до тази злополучна статистика, е именно възможността за изпращане на текстови съобщения при шофиране – и аз съм крайно разочарован, че комисарят не е в състояние да ни даде малко по-удовлетворящ въпрос. Извинете, отговор. Господин Кали, Поздравявам колегата Хигин за това, че повдигна този важен въпрос. Аз поделям неговата загриженост по повод липсата на ентусиазъм от страна на комисията и на комисаря. Така че положителният опит натрупан някъде в Европейския съюз да се разпространи навсякъде. И аз питам комисаря защо поне не опита да насърчи държавите членки да приемат еднакви е, правила в интерес на безопасността и опазването на човешки живот на всяка на територията на Съюза. Е, извинете, госпожа Аяла ми направи знак. Само 30 секунди, госпожа Аяла. Искам да се включа тъй като съм докладчик по въпроса за трансграничните наказания за нарушения, във връзка с които се изготвя списък нарушения и в тях се включва използването на мобилни телефони. Но като се има предвид правното основание, с което разполагаме, нито Великобритания, нито Ирландия са част от всичко това, защото имат възможност е, да бъдат изключени. Великобритания се опитва да се включи. Господин Калас, имате думата. Благодаря безопасността по пътищата и плана за действие за безопасност по пътищата е много важен приоритет е, за комисията и той действително доведе до много сериозен напредък. Значително са намалени пътните происшествия в Европа и в моята родна среда мога да ви кажа, че в началото на 90-те години имаше 400 смъртни случая годишно, миналата година имахме 78 а, смъртни случая, докато а, междувременно броя на моторните превозни средства се е увеличил а, с 7 или даже 10 пъти. Благодаря на госпожа Аяла Сендър за това, че напомни за а, регламента за трансграничните наказания за нарушения, прият а, през декември, решението за ко... който е прието от съвета през декември. Не смятам, че увеличаването на броя на законодателните актови на европейско равнище е единственото решение за всеки един проблем. Е, всеки път, когато има е, критики, се чува, че има прекалено много е, европейско законодателство и това е един от е, въпросите, е, от които се безпокоят и гражданите е, на моята страна. И все пак трябва да има предвид, че трансграничните наказания могат да помогнат много. Председателят благодаря, господин комисар, благодаря на преводачите и на всички останали служители. Закривам заседанието.